общността, искането на полските компетентни органи се препраща на комисията ни по правни въпроси. Съгласно член 3 от правилника за дейността, бяха разгледани исканията за мандати на нови колеги. Става дума за госпожа Франческа Барачу, която встъпва в длъжност от 17 декември 2012 година, господин Преслав Борисов, който встъпва в длъжност считано от 1 януари 2013 година и господин Дан Домитро Замфиреско, встъпващ длъжност от 9 януари 2013 година. Има ли възражения срещу тези мандати? Не, с това се потвърждава тяхната действителност. Независимите депутати внесоха искания за назначаване